Hablaré en español, así que... Добър ден, ще говоря народния си език, испански. Получили сте дневния ред. На 2 ноември ви е изпратен проекта за дневен ред. Ако нямате възражения, можем да смятаме дневния ред за прият. И така, не виждам някой да възразява, т.е. дневният ред е прият. Предвиден е езиков режим на 14 езика. Документите са е, разпространени на ОЕП страницата на Комисията по бюджетен контрол. Поздравявам всички присъстващи, включително и преводачи. Здравейте! Трябва да ви кажа, че заседанието на координаторите е отменено. Пункто del orden del дия дескарго де 2018 пресупост. Преминаваме към разглеждане на точката за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Европейска комисия. Искам да дам думата на изпълняващия длъжността, генерален секретар на комисията, госпожа Йохансон. Добре е дошла. Благодаря ви, че приехте поканата да се явите пред комисията по бюджетен контрол, за да отговорите на въпросите, които ви бяха изпратени предварително. Всички депутати разполагат с отговорите. Искам също да поздравя господин Русо, да го приветствам с добре дошъл. Той е от Сметната палата. И бих искал да го приканя да представи своите заключения в рамките на 10 минути. Господин Русо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. За мен са е удоволствие, че съм тук, за да представя глава 10 от доклада на Сметната палата относно административните разходи на Европейската комисия. Оценката на палатата в годишния доклад за 2018 година е положителен. Разходите за административни цели нямат съществени грешки. Имаше разглеждане на 45 операции, които, от които 22 са свързани с комисията. Както в предходните години, ние констатирахме, че има редица противоречия и грешки, свързани с семейните надбавки. Особено има някои недостатъци в наблюдението от страна на ПМО за своевременното съвременяване на личните досията – които служат за основа на изчисляването на заплатите и надбавките. Ние обърнахме внимание на този факт на управата на комисията. На базата на констатациите и заключенията от одита за 2018 година, ние препоръчахме комисията да подобри системата си за управление на семейните надбавки, като извършва проблеми, проверки за съответствието с декларациите, представени от членовете на персонала за надбавки, получавани от други източници. Това е свързано с националните системи за семейни надбавки. Освен това, бяха разгледани също и препоръките към комисията от годишния доклад през 2015 година. Констатирани са подобрени в някои отношения. Освен това, бяха направени оценки на пет процедури за обществени поръчки, които се използват от комисията за подобряване на сигурността на персонала и на сградите след терористичните нападения от последните години. Това е спешен въпрос. В два от случаите ние установихме, че комисията е използвала процедурата за водене на преговори, като са, не са спазени критериите по финансовия регламент. В първия случай има разделяне на стоеността, за да може да се приложи процедурата за водене на преговори. Във втория случай се позовава на крайно спешна, неотложно на необходимост, за да може да се използва също процедурата за водене на преговори и да са с един единствен изпълнител. Ние също констатирахме някои недостатъци в процедурата по оценка по три процедури. Например, участващите в тръжната процедура не са изпълнили в някои от случаите изискванията. Също има недостатъчно приверки за съответствие. Но нашия преглед на годишната дейност и годишния доклад на дейността не констатира, че има някакви съществени грешки и нивото на грешки е в съответствие с одитната ни работа. И това е от мен. Очаквам вашите въпроси, ако е необходимо да бъдат дадени допълнителни разяснения. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Соне, за да отговори на това изказване от страна на Сметната палата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, господин Русо, удоволствие е за мен да бъда днес на това заседание като част от процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за миналата година. Благодаря на Сметната палата за изказването днес и за годишния доклад за 2018 година. Също искам да изразя благодарността си към тази комисия, която продължава да играе жизнено важна роля в управлението на бюджета по отговорен начин. Сътрудничеството между нашите институции във връзка с освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета през последните години е конструктивно и задълбочено. Ние се стремим не само бюджета да бъде управляван изцяло законосъобразно, но и да осигурява необходимите резултати на място. Акцентът е, на тази процедура за освобождаване от отговорност е 2018 година. На това ще се спра след година. Сега е подходящ момент, като се има предвид, че следващата комисия ще бъде гласувана идната седмица, да обърнем поглед към бъдещето. Госпожа Фонде Лайен е направила много амбициозна програма за бъдещото развитие на Европа, която се опира върху шест стълба и ние очакваме от парламента да ни помогне да превърнем тези амбиции в действителност. Комисията ще започне работа с няколко възлови инициативи през първите си 100 дни, започвайки с Европейския зелен курс. Новоизбраната председателка на комисията също има много ясна представа за това как Европейската комисия трябва да функционира. Новият колеж ще работи в много тясно сцепление – като се надяваме, че цялата комисия ще възприеме този подход на работа в тясно сътрудничество. Както ясно заяви госпожа фон дер Лайен, промяната започва от дома, от нас самите. Искам да кажа нещо и за ролята на главния секретарят при сегашната и бъдещата комисия. Ние сме служба към председателя на комисията с определен брой специфични функции. Подпомагаме председателя, заместник-председателите, изпълнителните заместник-председатели при координацията на службите на комисията. Разполагаме с уникална възможност да обединим цялата експертиза и опит на комисията, като използваме максимално ресурсите на наше разположение и помагаме на комисията да изпълни обещанията си. Също така допринасяме за гладкото протичане на процеса на вземане на решения в комисията и сътрудничим за междуинституционните отношения, включително тези с парламента писмения въпросник вие сте задали много важни въпроси за голям брой теми. Но искам да подчертая, че ролята на главния секретар на комисията не е същата като ролята на главните секретари на другите институции. Нашият главен секретар не е ръководител на администрацията. Както знаете, ние помагаме на комисарите и главните директори на дирекции за различни административни аспекти на тяхната работа, информационни технологии, изпълнение на бюджета и прочи. Но разбира се, главният секретар извършва голяма координация, особено когато един въпрос е от общ интерес. И сега искам да се спра по-конкретно на процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2018 година. Това е последната пълна година от мандата на комисията и Юнкер. И смятам, че постиженията са впечатляващи. Комисията Юнкер изпълни обещанията си по всички инициативи, започнати в началото на мандата, по всички 10 политически приоритета. Голяма част от тези инициативи са одобрени от парламента и от съвета. Заедно ние направихме много важни стъпки напред по инвестициите, по Европейския стълб за социални права, енергийния съюз, цифровия, единен пазар, търговията и сигурността. И това са само някои от областите, в които сме работили. Бюджетът на Европейския съюз винаги е играл ключова роля в изпълнението на тези приоритети. Например, ако погледнем Европейския фонд за стратегически инвестиции, планът Юнкер – постигна резултати. Последните цифри показват, че чрез този план ще бъдат мобилизирани допълнително 439 милиарда евро частни инвестиции. Увеличава се БВП на държавите членки с 0,5%. 1,1 милиона работни места са създадени. Създадени са множество нови работни места, над 700 хиляди безработни са подпомогнати е, да намерят работа. Е, над 8,9 милиона души са преквалифицирани с наши средства. Е, изразходвали сме огромен брой средства за промяна на климата и борбата с промяната в климата. 20% от бюджета са били посветени на тази цел – 210 милиарда евро е общата стойност на вложените средства за целия период. Еразъм Плюс е програма с голям ефект. Все още. През 2018 година Еразъм е създала възможност 800 хиляди души да работят или да учат в чужбина, в друга държава членка на Европейския съюз. Също така програмата се използва и във връзките с Африка. Над 8 хиляди 000 студенти и преподаватели от Африка през 2018 година са получили стипендии, е, за да учат или да престоят в Европейския съюз, като общата цифра на така получилите стипендии е над 260 хиляди. 1,4 милиарда евро са отпуснати за хуманитарна помощ в над 90 страни на света. През 2018 година запазихме високите си стандарти на финансово управление. Това е задължение, към което се отнасяме много сериозно. И за всички колеги е много удовлетворително това, че инвестициите от последните години се изплащат. Позволете ми да цитирам Сметната палата в тази връзка. По-доброто финансово управление е причина Европейският съюз сега да предлага много високи стандарти на отчетност и прозрачност при изразходването на обществени средства. Край на цитата. Но разбира се, когато говорим за опазване и закрила на бюджета, няма място за самодоволство. Продължаваме да разчитаме на препоръките на парламента и на Сметната палата и работим в тясно сътрудничество с държавите членки, които изпълняват 75% от общностния бюджет. Вече сме укрепили своите процедури за управление на бюджета, е, укрепили сме ролята на ОЛАФ, Новият финансов регламент ни е дал нови средства на разположение, които сега вече използваме. При бъдещата многогодишна финансова рамка това укрепване ще продължи. Аз също така отбелязвам заключенията на Сметната палата за административния бюджет, където няма съществени грешки. Главната е, разплащателна служба на комисията вече е предприела стъпки за отстраняване на слабостите, които са констатирани във връзка с семейните надбавки. Това е сложна област и ние ще продължим да работим за усъвършенстване на системата. Например, като е, подобрим проверките и по-често искаме отчети от съответните служители. Също смятаме, че акцентът, който поставя Сметната палата и тази комисия върху изпълнението на финансовите програми е съвсем основателен. И така ще е, работим и в бъдещите програми. Ще имаме по-добри показатели, по-рационални програми, упростени правила. Това ще ни е, позволи да подобрим показателите си допълнително. Благодарение на конструктивния принос на тази комисия и на Сметната палата, ние направихме голяма стъпка напред при отчитането си през последните години. Имаме ежегоден доклад за управление и резултати от дейността и той обрисува много изчерпателна картина за това как се използва бюджетът за нашите приоритети. Непрекъснато работим за това да ставаме все по-добри през идните години. Всяка препоръка е добре дошла. Но разбира се, нашата цел е не само да отчитаме постиженията и трудностите, а и да предлагаме сериозна аналитична основа за решенията в бюджетната сфера в бъдеще. Важно е да стъпим върху успехите си до сега в бъдещите финансови програми. Една непосредствена задача на Съюза е да се гарантира бързо споразумение по бъдещия дългосрочен бюджет. Тук трябва да сме амбициозни в области като устойчивост, научни изследвания, цифровизация и действия спрямо трети страни. Благодарни сме на парламента за неговата неотклонна подкрепа за модерен, амбициозен бюджет. Искаме бюджетът да бъде гъвкав, да се акцентира върху собствените средства и спазването на закона. Тук сме на едно мнение. Времето ни не е много. Нашите земеделци, изследователи, младежи, всички очакват бюджета да бъде прият своевременно, за да започне изпълнението му още от 1 януари 2021 година. Но за да изпълним приоритетите си, се нуждаем от ефикасна администрация. Парламентът винаги е бил а, защитник на идеята за силна, крепка администрация и ви благодарим. За това Сметната палата неодавна подчерта, че ние доста сме спестявали. Току-що сме приключили намаляването на персонала с 5%, нещо, което бе мъчително начинание – искаме е, това, което правим с бюджета, съкръщаването на бюджета да не се отразява върху привличането на талантливи хора за наши служители. Е, полагаме усилия за максимално оползотворяване на полезните взаимодействия между различните длъжности, но това е ограничена възможност. Не можем да ограничаваме бюджета до безкрайност и се надявам, че за това можем да разчитаме на подкрепата на парламента. И така в заключение, госпожо председател, благодаря за възможността да коментирам освобождаването от отговорност за бюджета за 2018 година. Знае, че комисарят Хан и всички членове на колегията ще продължат и в бъдеще своята работа. Това е важен момент за Съюза. Започваме нов мандат с нов парламент, нова комисия, високи са очакванията. Тясното и конструктивно отношение между нашите институции винаги е било ключ към успеха ни. Благодаря ви сърдечно за тази възможност да се изкажа. Благодаря за вниманието и очаквам въпросите ви. Благодаря ви. Сега ще дадем възможност за изказване на членовете на комисията. Давам думата на докладчика господин е, е, Чековски. Госпожо председател, вашето произношение на моето име се подобрява непрекъснато. Мисля, че в края на мандата е, ще сте овладели цяло чешкото произношение. Благодаря ви много, че ми давате думата. Благодаря за направената презентация. Искам също да благодаря от името на Моника Холмайер, която не може да е тук, тъй като тя води преговори по бюджета за 2020 година. Но би искала да благодари на Сметната палата и в частност на господин Русо за работата им по годишния доклад. Благодаря на представители на комисията, госпожа Йохансен, за това, че отговори толкова детално на нашите писмени въпроси. Това е много полезно, за да се подготвим доклада по освобождаването на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Имаме и допълнителни въпроси. Все още имаме много въпроси, на които очакваме отговор. Надявам се, че госпожа Йохансен след като изслуша въпросите ни, ще отговори също толкова добре, както до сега. По въпрос 56 за лицата, подаващи сигнали за нередности. Там са споменати пет случая на подадени сигнали от 2015 година насам, които са препратени към ОЛАФ. Въпросите не са дали тези случаи са приети от ОЛАФ – за да се направят разследвания от Олаф. Второ, какъв е бил резултата? Трети въпрос, имаше ли случаи, които да са предадени националните органи за допълнителни разследвания? И четвъртия въпрос, по какъв начин Европейската комисия защитава лицата, подаващи сигнали за нередности и какво се предвижда за в бъдеще? Относно процедурата по освобождаването отговорност, дали комисията вижда някакви възможности да се ускори процедурата, така че това да се осъществява своевременно? И вторият въпрос – какво може да направи Европейската комисия, за да може процедурата по освобождаване на отговорност да се ускори относно процента на грешки – Вие споменахте много положителни неща, но въпреки това Комисията по бюджетен контрол на парламента работи по някои, някои от резултатите от одитите. За нас е важно дали има или няма грешки, за нас по-важно е да разберем каква е ситуацията довела до това. Комисията обясна, обяснява остатъчните грешки като по-важни, отколкото грешките при плащанията. Но и двата типа грешки са важни. В частност, съпоставянето на двата вида проценти грешки – показват каква е способността на комисията да установява погрешни плащания и да възстановява средствата. Това трябва да се прави бавно а, и трябва да, а, целта да е да има нулеви грешки. Също важно е процента на грешки при плащанията да бъдат минимални – под прага на същественост, за да не се налага възстановяването на големи суми средства. Комисията подчертава, че има само два типа грешки. Те са различни като терминология и РС, както и много от генералните дирекции – the differences between the DGs. Как терминологията в ИРР e може да се опрости и стандартизира? В отговор на въпрос 69.70. Комисията посочва, че процента на грешки при плащанията е под 2% поради което това може да се използва като показател. Дали комисията може да поеме ангажимент процента на грешки при плащания под 2% да се използва като индикатор във всички генерални дирекции. Относно върховенството на закона, това е последната глава, на която искаме да обърнем внимание. Механизма за върховенство на закона, съгласно член 7 от договора за Европейския съюз, обръща внимание на проблеми в държави членки, например като в Румъния – както е посочено в въпрос 66. По какъв начин върховенството на закона може да се подобри във всички държави членки? По какъв начин Европейската комисия може да допринесе да се достигне високо ниво на върховенство на закона във всички държави членки и по какъв начин генералният секретар на комисията може да гарантира една последователна позиция в отговорите на комисията по проблеми, свързани с върховенството на закона. Благодаря ви много за отговорите. Благодаря ви. Госпожо Йохансон, имате думата, за да отговорите на господин Чековски. Uh, uh, Благодаря за поставените въпроси. Благодаря ви, че ни давате възможност да дадем допълнителни пояснения. Относно лицата, подаващи сигнали. Както беше посочено в писмените отговори, Олаф е получил пет случаи, които са сигнализирани от членове на персонала, където хората поискаха да получат статут на подаващи сигнали за нередности. Тези случаи все още се разследват, поради което не мога да предоставя повече подробности. Не мога да бъда по-точна в отговора си. Те се обработват в момента. Провежда се разследване, поради което нямаме детайли по тези случаи. Висшето ръководство в комисията, във всички генерални дирекции – съгласно финансовия регламент са задължени по много други случаи, където има подозрения за нередности да действа. Но подобни стандартни случаи не се разглеждат като случаи на сигнали. Ние имаме много солидни насоки по какъв начин да се защитават подаващите сигнали – освен това имаме много стабилна система ОЛАФ да разследва подадени сигнали. По въпроса за по-своевременното освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, мисля, че ние всички сме поели ангажимент да имаме ускорен, бърз процес, да имаме график за освобождаването от отговорност. И това е една от стъпките, която се предприема. Но ние търсим също възможности за допълнително ускоряване на процедурата. Но ние зависим от данните, които се подават от държавите членки, за да можем да получим пълна картина за разходите. И комисията трябва да получи данните от държавите членки, да ги провери и в много случаи, за съжаление, трябва да се обърнем отново към държавите членки и да поискаме доуточнения и допълнителна информация. От наша гледна точка ние полагаме максимални усилия, за да ускорим работата вътре в комисията, но има също и външни фактори – Когато говорим за процента грешки, вие знаете, че комисията е поела ангажимент, многократно го е заявявала, да работи заедно с Сметната палата, с Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, КОНТ, за подобряване на системите за контрол и процедурите, така че процентът на грешки да бъде намален. Като управляващи бюджета на Европейския съюз, ние трябва да работим за доброто изпълнение на бюджета, също се изготвят становища за редовността и точността на отчетите. Говорим за рискове при плащанията и при приключването. Това обяснява леките разлики. Това, към което се стремим, след като бъде приключена програмата, след като бъде осъществен пълен контрол, да имаме риск от грешки по 2%. През 2018 година общоят риск при плащанията беше 1,7%, при приключването 0,8%. И ние считаме, че те са под 2% от общите разходи за 2018 година, свързани с тези грешки. Но, както вече казах, ние сме ангажирани да положим допълнителни усилия, за да намалим процента на грешки и дефинициите да бъдат еднакво тълкувани от всички. Освен това, трябва да отчитаме и разликите в различните програми, в зависимост от това дали са централно управлявани или пък са обект на споделен контрол, споделено управление. Европейския фонд за развитие също се разглежда, когато се правят инвестиции в високорискови държави. Тук също има разлики между държавите членки относно механизма за върховенството на закона и положението в държавите членки. Знаете, че Европейската комисия публикува своето съобщение как да се придвижи напред механизма за върховенство на закона, за да стане той по-хоризонтален и приложим за всички държави членки – ние направихме предложение върху върховенството на закона в контекста на многогодишната финансова рамка. Ние не жалим никакви усилия, за да увеличим разбирането на държавите членки, за да се улесни диалога, нашият анализ и оценки относно функционирането на върховенството на закона да се прилага. Виждате, че в контекста на европейския семестър ние няколко пъти сме прилагали препоръки по държави, за да обърнем внимание на проблеми, свързани с върховенството на закона и правосъдната система, което има отношение към вътрешния пазар. Важно е да се следи по какъв начин се защитават инвестициите, как се защитава европейския бюджет в държавите членки. Относно конкретното състояние на Румъния, тук комисията положи много усилия в двустранни контакти с правителството, с румънските власти, както с предходното правителство, така и с наскоро формираното правителство. Още тази седмица се провеждат срещи, за да се обсъди по какъв начин можем да окажем допълнителна подкрепа на властите в Румъния при необходимост и по какъв начин можем да посочим къде трябва да се положат повече усилия. Както вече казах в писмените отговори, Можем да изпратим също и съветник на място в Румъния, който да улеснява ежедневните ни контакти с властите, за да се преодоляват проблеми, свързани с върховенството на закона, правосъдието в Румъния. И ще продължим да правим това и в следващия мандат. Благодаря ви. Много ви благодаря, Преминаваме към докладчиците в сянка. Започваме с госпожа Пенкова, на която давам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Йохансън за е, отговорите на въпросите, както и за презентацията днес. Имам един коментар и един въпрос на основата на отговорите, които вие ни изпратихте. Коментара е свързан с 96-ти въпрос. Ние приветстваме готовността на комисията да приключи е, доклада с е, въпроси, свързани с устойчивостта по отношение на стратегическото планиране. Бих искала да кажа, че парламента ще наблюдава изпълнението и се надяваме, че комисията ще проследи е, съвсем внимателно и ще изпълни препоръките е, на Сметната палата, така че това да се отрази в следващия доклад на Сметната палата. въпросът ми е свързан с е, отговор и въпрос 98. Става дума за различна методология, която се използва в генералните дирекции на комисията. Комисията очевидно не планира конкретни действия във връзка с тази различна методология, дори когато става дума за процент на грешка. Може би е, ще трябва е, да се обърне по-голямо внимание. На няколко пъти е обръщано внимание на е, този факт. И още нещо във връзка с въпрос 99. Много често се използва думичката cooperate, сътруднич или corporate, пардон, корпоративен. Uh, корпоративно управление и така нататък. Малко трудно е да е, обясним на нашите граждани защо се използва корпоративен, а не институционален е, в контекста на комисията. Аз предлагам да смените е, понятията и да приведете в съответствие терминологията. Благодаря ви. Господин Тобел, не знае дали правилно произнасям името ви. Je voulais excuser Olivier Chastel, qui est également retenu en négociation euh, budgétaire avec un certain. Искам да изразя съгласие с редица колеги. Благодаря, госпожо генерален секретар. Благодаря и на колегата от Сметната палата за внесените уточнения. Благодаря и за вашите въпроси. Ще поставя четири въпроса, които ми се струват важни. Първо, в своя доклад Сметната палата твърди, че не се отделят достатъчно европейски средства за стратегически инвестиции. Това е проблем от дълги години и този проблем води до забавяне на економическото развитие в някои държави членки. Какви са инициативите, които възнамерява да възприеме комисията, за да преодолее проблемът? И е, смятам, че това е проблем общ за всички ни. Второ, По отношение на вашите планове за борба с измамата, имате план, който бе актуализиран през 2018 година. Имате амбиция в главния секретарят на комисията да проведете е, реална битка на този фронт. Какви са резултатите постигнати до сега? Третият ми въпрос е свързан с изпълнението през 2018 година. Не е изпълнен така бързо работният план за действие на комисията. 87% е изпълнението. Възнамерявате ли да отстраните този недостатък в бъдеще? Е, в Сметната палата и нейния доклад се подчертават някои слабости. В това отношение как ще реагирате? Каква стратегия бихте възприели, за да отстраните тези слабости? И последно – Вие създадохте системата Атмос, за да увеличите прозрачността. Това е тема, към която Европейския парламент проявява много голямо внимание. Бихте ли ни казали какво сте постигнали тук? Благодаря ви много. Господин Фройд, да, ще трябва да извина моя колега, който не бе в състояние да присъства, тъй като е на заседание на координаторите по АФЕТ. Благодаря много за отговора на писмените въпроси. Бих задал някои допълнителни въпроси. Ще започна с с договорите за специалните съветници, 54-ти въпрос. Те са много важни тези е, лица, е, така наречените специални съветници за комисарите, е, но също времено във връзка с възстановяването на пътни разходи, може би трябва да се изискват определени указания преди началото на командировката, за да има и редовно изпълнение на критериите във връзка с възстановяване. Освен това, какви точно са критериите за подбор на тези специални съветници за период от 5 години? по отношение на кодекса на поведение, е, когато става дума за нов мандат, за нов период, е, как точно се процедира във връзка с а, е, тези договори а, за специални съветници и подновяването им за три години ли се подновява а, мандата им? Хубаво би било във връзка с кодекса на поведение да се оточнят точно нещата. Как в рамките на комисията всъщност се гарантира липса на конфликт на интереси? Е, когато особено се възстановяват пътни разходи е, в случаите, в които те поемат някаква нова функция и нова длъжност някъде извън комисията. 87 и 88 въпрос става дума за забраната за лобиране на когато нещата се отнасят до служители на комисията. Да, добре. Има едно междуинституционално споразумение във връзка с прозрачността по отношение на лобистката дейност дори когато се е, предлагат е, някакви съвети, консултации, как точно трябва е, да се осъществяват контактите и нещата са особено чувствителни когато и деликатни, когато става дума за старши служители, но също и от страна на новоназначени и по-млади служители. Не е задължително, да кажем, човека да излиза в пенсия, когато напуска работата си в комисията, може просто да смени работното място. С как гарантирате всъщност така, спазване на правилата в връзка с забраната за участие в лобистки организации след напускане на длъжност определено място, работно място в комисията за определен период. Доколкото знае, в правилника за служителите в институциите на Европейския съюз има определени е, критерии. Е, кой ги проследява, как ги контролирате и какво предприемате? 89 и 90 въпроса отнесят отнасят до прозрачността при е, лобиране. Много е хубаво, че е, се организира една среща за прозрачността с е, генерални директори, с генералния секретар. Е, и се надявам, че по този начин ще се допринесе за е, изпълнение на критериите. И във връзка с, с въпрос 91, конкурсите или търговете. Има редица е, тръжни процедури, при които има всъщност само един участник в търга. Тревожа се малко от е, съдържанието на отговора. Е, как точно е, се оценява всъщност този единствен участник в търга? бихме могли да разгледаме отделните тръжни процедури, може би да започнем с най-голямата и можем и в писмена форма да уточним нещата. 36, 37, 38. Тук става дума за служителите на агенциите. Имахме случаи с изпълнителния директор на Европейския банков орган който веднага след като напусна своята длъжност, започна, е, премина към една много така, известна лобистка организация, е, която действа в е, същия е, сектор, в който е, в крайна сметка бе, е, действа и Европейския банков орган. Е, защо за бившия директор на Европейския банков орган не въжат правилата по отношение на забрана на лобиране за определен период от време. Още повече, че става дума за една от основните лобистки организации, която работи в същата сфера, в която действа и Европейския банков орган. Не можем ли да предотвратим подобни случаи в бъдеще? Благодаря за идея. Не знае дали госпожа Динов ще вземе думата. Тогава давам думата на госпожа Йохансон, за да отговори на въпросите, поставени от докладчиците в сянка. Имате думата. Uh, uh, благодаря ви. Сърдечно благодаря за широкия спектър въпроси. Ще се постарая максимално да им отговоря. Във връзка с коефициента на грешките. Вече се опитах да дам подробности, но сега ще се постарая да ги доразвия. Както казах при първите си отговори, ние много внимателно анализираме какво може да бъде направено за намаляване на коефициента на грешките, особено при високорисковите разходи. Грешките често могат да бъдат свързани с сложността на правилата. Комисията в тази връзка е упростила правилата, издава насоки за тяхното прилагане, правим осведомителни кампании, за да помогнем на бенефициерите е, да кандидатстват и да получат европейско финансиране. В новото си предложение за многогодишна финансова рамка Внесохме е, редица нови предложения и идеи за по-нататъчно упростяване, но се нуждаем от подкрепа за това от страна на парламента и на съвета. Работим за отстраняване на изначалните причини за грешки и също така се стараем да предприемаме превентивни мерки. Същото въжи за вътрешната ни работа. Ние категорично ще продължим да работим по този въпрос, включително и когато представяме ежегодния си доклад за управлението и резултатите, като ще се стараем постигнатите резултати да бъдат аналогични във всички служби на комисията. Във връзка с използването на думата корпоративен, този термин е използван в много специфични случаи в нашия доклад – и в отговора на въпросите. Там, където коментираме проблематика, свързана с управлението, проблематика, която не се отнася до конкретна генерална дирекция или конкретна служба в комисията, а в случаите, когато ни е необходим общ подход, общ стандарт към тема от общ интерес, от обща значимост. Там използваме термина корпоративен. Да, наистина терминът може да бъде подвеждащ, тъй като не на всички езици думата корпоративен се превежда по един и същи начин, с един и същи смисъл. Говорим обаче в тези случаи за теми, които представляват общ интерес за институцията като цяло. Ние като институция сме заинтересовани да проявяваме един и същи подход към този въпрос в различните генерални дирекции, в различните служби, в различните отдели. И това на свой ред е причина да постигаме по-широко полезно взаимодействие, рационализиране на процедурите, защото така се избягва фрагментирането, прилагат се едни и същи процедури навсякъде. Е, ще дам един е, пример. Корпоративен е, съвет за информационните технологии или корпоративен съвет за управлението. Този съвет, вътрешен за нашата институция, работи за единен подход към работата във всички генерални дирекции и също така за обобщаване на най-добрите примери от нашата практика с цел недопускане на фрагментиране, на разнопосочност. По отношение на кохезията, на сближаването и недобрата освояемост на средствата, както знаете, комисията обръща особено внимание на сътрудничеството с държавите членки. Ние искаме те своевременно да ни уведомяват как възнамеряват да изразходват отпуснатите им средства. Работим в тясна връзка с техните администрации – за да гарантираме по-добро планиране, да гарантираме гладко протичане на тръжните процедури, на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и съответствие между показателите и политическите цели, зададени а, от нашата политика за сближаване и резултатите, постигнати чрез освояване на средствата. Нашият интерес е инвестициите от страна на Европейския съюз да се движат безпрепятствено, тъй като тези средства са много съществени инвестиции с важно значение за растежа. И това е въпрос, по който ние имаме много категорична позиция в преговорите за многогодишната финансова рамка. Нуждаем се от своевременно споразумение – за тази многогодишна финансова рамка, за да можем от началото на следващата година да започнем преговори за програмите и инвестициите на време да стигнат до нези, които ги използват, които ги освояват на място. Във връзка с стратегията за борба с измамите през 2018 година, Ние провеждаме много сериозно обучение на своите служители. И ще кажа тук две неща. Първо, разширяваме осведомеността, тъй като говорим за изключително важна тема. Освен това, предлагаме специализирано обучение за борба с измамата на всички служители, които работят в финансовото направление. И ще продължим да го правим и в бъдеще. Мисля, че имаше въпрос за изпълнението на работната програма на комисията и за ключовите показатели за това изпълнение. През 2018 година ние сме изпълнили 85% от е, работната програма на комисията – Имаше някои теми, които първоначално бяха предвидени за 2018 година, но бяха прехвърлени към 2019 година. Едната бе инициативата за укрепване на върховенството на закона, а другата тема бе е, комуникиране в Европа. Причината за промяната в работната програма в тези два пункта беше политическо решение, прието след внимателна преценка и анализ от страна на председателя Юнкер и колегията на комисията. Преценено бе, че е необходимо повече време за подготовка на тези инициативи, че е необходимо повече време за по-широка дискусия по тях. Дискусия между институциите, в това число и е, Също така преценихме, че е необходимо да проведем тези дискусии в контекста на стратегическата програма, която ще възприемем за бъдеще. Uh, you know... Във връзка с прозрачността. Знаете, че обръщаме много сериозно внимание на този въпрос. Стремим се всички действия на комисията – да бъдат отчетени, видими. Възприели сме регистър за прозрачност, какъвто съществува във всички институции на Съюза. В момента се водят разговори. Е, този регистр ще бъде подновен от новия състав на комисията. Смятаме, че това е изключително важно, тъй като то допринася за увеличаване на доверието на нашите съграждани. Чрез този регистр можем безпроблемно да обясним какво правим всъщност. Имаше въпрос за специалните консултанти и осребряването на суми за тяхната работа. Що се отнася до пътните разходи на тези консултанти, те не могат просто тъй да тръгнат в командировка, нуждаят се от предварително разрешение и винаги им се задават много конкретни задачи от нашата иерархия. Осребряването се подчин... на техните разходи се подчинява на общите правила за командировките в Европейската комисия. Те се прилагат към всички служители на комисията, включително и комисарите. След като приключи командировката, консултантите представят разходите си и те им биват осребрявани. Що се отнася до статута на специален консултант на бивш председател, това е решение, което бе взето неодавно от колегията на комисията. То до голяма степен стъпва върху практиката в голям брой държави членки. А каква е тази практика? Бивши председатели получават помощ. В случая с комисията, е предвиден срок. Като идеята е, че бившите председатели много често продължават да бъдат най-добрите посланици на Европейския съюз. И този статус на специален съветник или специален консултант им се дава, за да продължат да утвърждават образа на Европейския съюз. Става дума само за мисии, за командировки, които ние финансираме само ако лицето извършва дейност в това качество. Сега, вие цитирахте друга хипотеза, в която един бивш председател на агенция отива да работи за лобистка организация. Ние имаме етичен кодекс и тук съществуват най-различни ограничения. Right now... Това, което правим в момента, сега председателят Юнкер не е обявявал, че ще е, сключва нов договор след като напусне сегашната си длъжност, но когато бивши председатели искат да преминат на друга работа, много строго прилагаме етичния кодекс и разглеждаме всеки случай по-отделно, в зависимост от неговата специфика. Беше зададен въпрос за предизвестията. Когато наши служители напускат работа, Има много строги правила за лобирането. Трябва да се избягват контакти, свързани с лобиране. Регламента за персонала предписва задължение за поверителност. Хората нямат право да използват информация, която са придобили докато са били на длъжност в Европейската комисия. Смятам, че правилата, които съществуват при нас, особено за висшия ръководен състав, са много сериозни, защото, разбира се, има много рискове, особено когато хора заемали високи длъжности при нас, отидат да работят на друго място. Е, ние адхок правим анализ а, на исканията на наши пенсионирани служители или на служители, които са напуснали работа при нас а, за започване на нова работа другаде. Те са длъжни да минат през тъй наречения отрезвителен период. Длъжни са да не постъпват на работа, която има връзка с предишната им функция – като длъжностно лице в комисията. Е, тези правила са предназначени е, да препятстват използването на познания, придобити в комисията, за целите на лобирането извън нея. Както знаете, ние имаме регистър за лобирането, за лобистката дейност, е, за комисарите и за генералните директори на дирекции. Там всички тези лица отразяват срещите си с представители на лобистки структури. Също така лобистките структури, които имат право да лобират, са включени в този регистр. Това, което правим в момента е една осведомителна кампания за новата комисия. Разясняваме задълженията им във връзка с лобирането и също така Редовно припомняме задълженията, които имат нашите служители във връзка с лобирането. Комисия, комисарите и генералните директори са длъжни да спазват тези правила, тези задължения. Ще продължим да прилагаме тези норми и след като новата комисия встъпи в длъжност. Uh, По въпроса за търговете, по-конкретно въпрос 91 от писмения въпросник. Ние не разполагаме с информационно-технологична система, която може автоматично да генерира информацията, която ви е необходима, но можем допълнително да се постараем да отговорим по-подробно на въпроса, който зададохте. По отношение на служителите или висшите ръководители на агенциите, които напускат длъжността си в агенцията и се преместват в други институции. Вие цитирахте много конкретен случай с директора на Европейския банков орган. Мисля, че е, за да анализираме този случай, трябва да започнем от самото начало. Всички служители на всяка агенция се подчиняват на регламента за служителите на Европейския съюз, така наречения регламент за персонала. Задължение на назначаващия орган, в случая на конкретната агенция, е да осигури спазването на правилата на този регламент. В банковия орган ние сме създали ограничения, които е следвало да бъдат е, прилагани е, в случая с този орган, но, както казах, е, отговорността за спазване на правилата и за спазване на ограниченията, които ние сме предписали, лежи върху плещите на самата агенция. Лабра? Благодаря. Има ли други желаящи колеги да вземат отношения, да поставят въпроси? Няма. В такъв случай ще поставим три кратки въпроса относно дните извън мястото обичайното работа на работа. Имаше 2 милиона. Можете ли да кажете защо няма разграничение между това, което се е провеждало в сградите на комисията и извън тях? Няма данни. Също има ли случаи, когато медицинските органи могат да проверят и да констатират какви са причините за отсъстващите дълго по болест, защо няма достатъчно данни в това отношение. За дългите болнични, как интерпретира комисията тези болнични са два пъти повече при е, жените, отколкото при мъжете, при всички категории персонал. Как се разрешава този проблем от гледна точка на медицинските служби? Госпожо Йохансон, имате думата, за да отговорите на поставените въпроси. Благодаря ви много. По въпроса ви за дните извън обичайното работно място, искам да подчертая, че термина понякога може да подвежда. Това са събития, които са свързани с работата и често те се използват за да се засили сътрудничеството между различните части от една генерална дирекция или от различни дирекции на комисията. Често се използва това време, за да се обмислят различни по-широки въпроси, които после се прилагат. За съжаление, трябва да призная, че нямаме статистически данни за това колко прояви са организирали в сградите на комисията и колко извън тях, В бъдеще трябва да обърнем внимание на този въпрос, тъй като сега не разполагаме с данни, но повечето от тези прояви се извършват в обекти, принадлежащи на комисията. По въпроса ви за медицинските екипи и за наличните данни – Превентивни мерки, информация се предоставят от Генерална дирекция човешки ресурси, когато става дума за въпроси, свързани с здравето. В много случаи контролът се осъществява за всеки отделен случай, т.е. ние не събираме данни по съображения за защита на личните данни, но работим много тясно с, с а, кореспондентите по човешките ресурси в различните генерални дирекции, с Генерална дирекция човешки ресурси, с медицинския екип, за да направим анализ ситуацията, за ситуацията с конкретни колеги и да видим какви са причините, поради които има продължителен период на болнични. Какви са причините, поради които колегите не могат да се възстановят бързо? Когато хората се върнат на работа, има случаи, Генерална дирекция човешки ресурси и медицинските служби извършват контрол, но ние не събираме тези данни по съображение за защита на личните данни. За дългосрочните болнични по този въпрос трябва да се обърна към Генерална дирекция човешки ресурси, за да ни даде обяснения защо те са по-чести при жените, отколкото при мъжете и ще ви изпратим писмен отговор. В момента Нямам а, точен анализ. Много ви благодаря. Господин Фройнт иска да ви постави въпрос. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. По два от аспектите, по които вие дадохте отговор, относно тръжните процедури. Не зная как работи сега комисията, но а, преди а, Transparency International видях един голям екселски спредшит, а, предоставен от комисията на изследователи. И затова ми е странно, че не разполагате с такава информация сега за да се проследи информация, свързана с тръжните процедури. Тръжна процедура само с един участник поставя доста въпроси и задейства доста червени лампички. Когато има възлагане на обществени поръчки от европейските институции, в случая от комисията, трябва да няма съмнение, че има корупция или намеса в е, ущърп на европейските дънекоплатци. Освен информацията, би било интересно да чуем каква е общата стратегия, за да се гарантира, е, че обществените поръчки, възлагани от комисията, се осъществява максимално ефикасно и в максимална степен е, без корупция. И втория въпрос се отнася до изпълнителния директор на Европейския банков орган. Зная, че в случая той не е изцяло подчинен на Европейската комисия, но след като регламента за персонала се прилага вредата върху репутацията на комисията и върху Европейския съюз като цяло трябва да се има предвид и да се настоява, защото това е в наш общ интерес, да се спазват изцяло разпоредбите на регламента за служителите. Или може би трябва да се променят правилата. Не знае какво трябва да се направи в подобни случаи, когато изведнъж за някои служители изглежда, че не се прилагат изцяло регламентите, свързани с персонала. И още нещо за пътуванията на служителите на Европейската комисия. Вие предоставихте обща информация за това какви видове транспорт се използват. Предходната комисия, сега ново, новата комисия пое ангажименти за климатичните изменения. Лайн каза, че тя иска да 2050 година иска Европейския континент да е неутрален по отношение на въздействието върху климата. Дали комисията има стратегия, една от сферите а, за намаляване на емисиите а, е свързана с пътуванията. Има ли някаква стратегия за следващите 20 години, за да се гарантира, че а, пътуванията на служителите на комисията ще се съобразят с това изискване за климатична неутралност? Благодаря, госпожа Йохансън. Имате думата за отговор. Благодаря ви за тези допълнителни въпроси. По търговете и тръжните процедури, аз обещах е, да предоставя допълнителна информация. Информацията при нас не е централизирана, нямаме централна база данни. Ще трябва да се свържа и с другите дирекции, за да съберем е, данните и да ги обобщим. Е, не всичко е съсредоточено в службата на генералния секретар, но обещавам да получите допълнителна информация. Винаги стриктно сме се придържали при е, процедурите за обществени поръчки към стандартите и стандартните правила, е, както и така, задълженията във връзка с изпълнението на процедурата. Но данните, конкретните данни ще ви предоставим. Пътувания на служители. Е, и обикновено насърчаваме служителите да използват е, влакове, е, ЖП транспорта. Естествено, зависи от възможностите, които са на лице и в отделните държави членки, които са, са цел на командировката. При всички положения се опитваме да установяваме контакти с държавните членки, да разговаряме и с националната администрация, и с заинтересовани лица. Но мисля, че ще проведем и срещи, на които ще обсъдим възможността и да намалим емисиите за полети и въглеродния отпечатък. Е, още повече, че в момента именно работим по така наречения е, зелен пакт. Естествено, комисията ще трябва да допринесе също за постигане на целите. Европейския банков орган е, Отбелязал съм си вашия коментар и въпросите и както споменах вече, отговаряйки на подобен въпрос, агенците е, и правилниците за тяхната дейност е, дават възможност за консултации и консултантска дейност. Естествено, всичко това е във връзка с правилата за провеждане на процедура за освобождаване от отговорност. Благодаря ви много. Преди да приключим по тази точка, ако докладчикът, в случая заместник докладчика, господин Чаковски, ако желая да добави нещо, нещо, не, няма допълнително изказване. Искам да благодаря на участващите в това изслушване. Искам да благодаря на изпълняващия длъжността генерален секретар на комисията, на представителя на Европейската сметна палата господин Русо. И преминаваме сега към следващата точка от дневния ред – приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището за финансовата 2017 година. Разглеждане на предложение за решение на 23 октомври 2019 година Европейският парламент отхвърли даването на освобождаване на отговорност на изпълнителния директор на службата за подкрепа в областта на обежището ЕАЗО за финансовата 2017 година и съгласно процедурата трябва да има официално предложение за приключване на сметките преди да се гласува отново в пленарна зала. Вие разполагате с предложението. То е, беше разпространено на 6 ноември. Всички разполагате с този документ. Сега господин Сарвама има думата в качеството си на докладчик. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз не съм подготвил а, някакво специално изказване. А, един път или два пъти вече сме обсъждали въпроса свързан с ЯСО и освобождаването от отговорност. Така че повече не ми се ще да удължаваме нещата, но стигам вече до, така да се каже, големия финал. Благодаря много на всички вас за сътрудничеството и за търпението. И а, надявам се, че а, когато внесем предложението в а, а, пленарна зала през декември, ще приключим наистина с цялата тази сага и ще а, закрием сметките на ЯСО. господин Веков, Здеховски, да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Саврама за действително много добрата работа. Ще премина на чешки, може би ще бъде по-добре. Румънският ми е, също напредва, е, но да, ще можем ли е, да продължим? Преводачите готови ли са? И така, благодаря много на господин Сар... Сървама. за чудесната му работа. Отлична работа. В общ план ще подчертая, че всяка година съм посещавал службата за подкрепа в областта на обежището прекарал съм известно време и в Малта и винаги съм използвал а, възможността за да се запозная с работещите в ЕАСО и да а, видя как точно изглеждат нещата в ЕАСО. След като бившият директор на агенцията на практика разруши е, репутацията и, И в истинския смисъл на думата. Агенцията бе затруднена да е, осъществява напредък и действително е много тъжно. Е, съжалявам, това за мен е и емоционален е, момент е, нещо невероятно и е, ужасяващо е, че някой може по този начин да действа с европейски средства и да разрушава по този безобразен начин репутацията и дейността на една цяла служба. Но сега вече Генералният директор е, е, е много добре ориентиран, много наясно с нещата, много коректен и аз съм сигурен, че в бъдеще нещата ще потръгнат и ще се развиват в положителна посока. Е, всеки път, когато сме поставили въпроса за ЕАСО и освобождаването от отговорност, естествено нещата опираха до това как да обменим информация и, най-вече да вземем предпазни мерки, така че това, което е, се случи там, е, никога вече да не се случва. уверен съм, че генералният директор в момента е действително възможно най-добрия и подходящия човек – той е, няма с никого да обсъжда как точно харчи парите и ги пилее за разни празнества и е, други подобни, е, така че да се налагат след това разследвания на ОЛАФ. И така, много се надявам, че е, сега вече ще имаме възможност да покажем как точно трябва да се работи в рамките на една служба в Европейския съюз и жените ще ни е, подкрепят. Благодаря ви. Искам да припомня. Крайния срок е 22 ноември за внасяне на изменения до 12 часа на обяд. Преминаваме към следващата точка освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година, общ бюджет на ЕС, Европейски парламент. Размен на мнение с заместник председателят на парламента, отговаря за бюджета Педро Силва Перейра, генералният секретар на Европейския парламент Клаус Веле и вътрешният аудитор на Европейския парламент Робърт Галвин в присъствието на компетентният член на Европейската сметна палата Пиетро Русо. Es un placer darles... Добре дошли. Господин Силва тук ли е? Както казах, за мен е удоволствието, удоволствие да я приветствам с добре дошли. Беше изпратен отговор на въпросите, които бяха представени в писмен вид. Искам да дам най-напред думата на господин Русо, който беше с нас и по предходна точка от дневния ред, да ни представи заключенията на Европейската сметна палата. Разполагате с 5 минути, господин Русо. Благодаря, госпожо председател. Ще представя десетата глава от е, годишния доклад на Сметната палата, която е, се занимава именно с е, оценката на административните разходи за Европейския парламент. През 2018 плащанията по функция 5 МФР представлява 9,9 милиарда евро и приблизително 6,3% от бюджета. Оценката на Светната палата по годишния доклад за 2018 е положителна и не се установяват при разходите за администрация съществени грешки. Оценката се базира на извадка от 45 транзакции. Девет от тях се отнасят до Европейския парламент. Не намерихме така, транзакции, свързани с Европейския парламент, в които да има грешки и също времено и по тази причина няма и някакви специални наблюдения и препоръки. В допълнение ще добавя, че към нашата основна извадка ние оценихме и една извадка от 13 процедури за е, обществени поръчки. И намираме, че е, в някои от случаите се налага действително е, да се обърне внимание на следните моменти. Става дума за две от четири процедури. Рамковите договори, които вече действат, всъщност не включват, така да се каже, някаква първоначална ценова схема. Това на практика е, означава, че е, се работи с един изпълнител по една определена цена е, и това би могло да наруши принципа за даване на обществената поръчка е, на базата на най-низката цена. Нашият преглед на годишната дейност е, и е, годишния доклад за дейността всъщност не показват някакви съществени грешки и несъответствие с одитната дейност не сме е, правили последващи оценки на изпълнението на общите препоръки, които сме дали в годишния доклад за 2015 година, тъй като не се покриват с транзакциите, за които вече споменах. И така, е, това е всичко. Давам думата сега на господин Педро Силва Перейра. Thank you very much. Благодаря. Госпожо председател, Добър ден на всички присъстващи. Аз съм тук в качеството ми на заместник-председател, отговаря за бюджета на Европейския парламент. И разбира се, аз имам удоволствието да обменим мнение с вас в присъствието на генералния секретар на Европейския парламент, както и в присъствието на вътрешният аудитор на Европейския парламент, както и отговарящият член на Европейската сметна палата, за да подготвим освобождаването на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година на Европейския парламент. Генералният секретар отговори писменно на поставените писмени въпроси. Те са на ваше разположение. След това ще изслушаме презентация по тях. От моя страна искам да обърна внимание на бюджета за 2018 година и да припомням някои от приоритетите, заложени в него. Както и да припомня, че те бяха одобрени от Комисията по бюджетите и от пленарна зала на Европейския парламент. Разходите от бюджета на бюджета е насочена най-вече в три основни области. Първата се отнася до разходи за депутатите, второ разходи за персонала и трети, на трето място разходи за сградния фонд. Две трети от бюджета на бюджета за 2018 година отиват за тези три цели. Също имаше доста средства, свързани с телекомуникациите, с езиковите услуги, с европейските партии и фундации, има също и разходи, свързани с административни въпроси и други свързани с персонала разходи. Бюджетът беше определен на периодическо ниво, бяха определени ясни приоритети. Искам да припомня най-важните от тях. Да се инвестира на първо място в комуникационната кампания, в подготовка на европейските избори през 2019 година. На следващо място да се подобри сигурността на парламента в различни области, киберсигурност, комуникационна стратегия. На трето място да продължи работата по проекти за цифровизация и компортизиране на процедурите в Европейския парламент, за да стане парламента една по-модерна институция в това отношение, да намалим също въглеродния отпечатък на институцията. Освен това се опитваме в парламента да имаме най-високи IT технологии на най-високо възможно ниво. Освен това да продължим финансирането на големите сградни проекти на парламента. Сградата Мартинс беше завършена своевременно, в срок, влезе в експлуатация през 2018 година. Това е една от най-съвременните сгради в Белгия, трябва да каза, и е сертифицирана като в отлично качество. Освен това, сградата ни в Люксембург, която скоро ще бъде завършена, до края на тази година се очаква да приключи работата. Освен това, друг приоритет езиковото многообразие, да се осигури равно третиране на езиците, за да могат европейските граждани да комуникират с европейските институции, да имат достъп до документите на институциите на техния собствен език. Това е свързано и с усилията ни да се осигури устен превод на разнообразни заседания. Друг приоритет се отнася до ангажимента на парламента да подобри екологосъобразността на своята дейност. В това отношение искам да подчертая, че целта на Европейския парламент е намали CO2 емисиите с 40% до 2030 година между 2006 и 2018 вече сме намалини с близо 37%. Тоест сме на път да изпълним целите, заложени до 2030. На следващо място интегриране на преживявания, свързани с Европа. Това са офисите на Европейския парламент, в различните държави членки. Това е важен инструмент за доближаване на парламента до гражданите. Също има различни центрове, които дават възможност хората да преживеят какво означава това да работиш в парламента. Имаме също в Любляна, Страсбург, Хелзинки и на други места подобни центрове. Най-новият е в Талин. През 2018 парламентът е, трябваше да работи по много законодателни досиета. Някои данни 528 е, парламентарни е, заседания на комисиите са извършени. 390 бяха през 2017. 307 триалози бяха организирани през 2018 в сравнение с 251 през 2017. 135 през 2016. В края на законодателния мандат имаше доста предизвикателства, свързани с законодателната дейност и службите, които тря... и услугите, които трябваше да се осигурят. Що се отнася до осигуряване на помощ на при депутатите. Европе, Европейската служба за научни изследвания на парламента извърши редица проучвания на базата на възложени от различни органи на парламента, 13 000 е, запитвания на гражданите бяха разгледани. Хиляди са публикациите. Нещо, което представлява интерес за вашата комисия. 99,2% бяха ангажирани. Само 0,8% не беше изпълнен. Това се дължи на висока степен на изпълнение на бюджета, така както беше искането на финансовия орган. Ние използвахме трансфери на неизразходвани средства след положително становище от страна на Комисията по бюджети. С тези средства се подпомогна изграждането на сградата Конрад Аденауер – Сметната палата направи положителна оценка, няма съществени грешки, които да са констатирани, няма препоръки към Европейския парламент по тези въпроси. Така че това е един доклад мечта, що се отнася до изпълнението на бюджета ни. Благодаря ви много за вниманието. Сега съм на ваше разположение за размяна на мнение. Благодаря ви много. Сега бих искала да дам думата на генералния секретар господин Веле да направи кратко представена. След това ще изслушаме господин Галвин, който е вътрешният аудитор на Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Е, нашият заместник председател вече ви информира много подробно. Аз от своя страна само ще допълня малко тази информация. Във връзка с градата е, Мартенс, през 2018 година можем да добавим, че за повече от 1000 души са предвидени работни места там. За, освен това предвиждаме допълнителен сграден капацитет, бюра, кабинети за депутатите, по един кабинет за всеки депутат и помещения за техните асистенти. Имаше една дълга фаза, в която нашата политика по отношение на сградите бе съсредоточена върху изграждането на офиси. Ето сградата Мартенс е един такъв пример, но от 2018 година имаме друг приоритет около 53% така да се каже от сградния фонд ще се опитваме да подновяваме, да ремонтираме. Ежегодно ще се работи по този, така да се каже, по тази цел всяка държава член в крайна сметка има право да се запознае с опита на Европа. Имаме центрове, които дават възможност да съпреживееш Европа, така наречените Experience Centers и в Хелзинки се оказа, че има повече от 13 000 посетители само за една година. Дома на европейската история действа вече повече от 150 е, е, хиляди са е, за миналата година посетителите. Най-вероятно до края на настоящата година, 2019, ще имаме около 200 хиляди посетители за една година. Тоест, надяваме се, че в недалечно бъдеще ще имаме по 1 милион посетители годишно и това ще бъде един допълнителен плюс за Брюксел. Ще има още една туристическа забележителност. Много интенсивно се занимахме с условията на труда за преводачите, за устните преводачи и тук е, е, може да се каже, че първоначално имахме 86 преводачи, които прекарваха по, по-малко от 11 часа в кабинята, но междувременно вече тази бройка много е намаляла. Е, имаме естествено и е, редица проекти, които са изпълнени във връзка с подобряване на условията на труд, коридори, кабини и така нататък. Постигнато бе по отношение и на екологичното управление е, много. Това господин Силва Перейра вече го каза. Ще е, бъдем още по-амбициозни е, през следващите години. Същото се отнася и до равенството между паловете. Първоначално искахме 40% сред ръководителите на отделите е, да бъдат постигнати. Е, резултатът към момента е 35%, най-вероятно 37% ще стане е, до края на годината или следващата година, така че е, ние действително в парламента ще имаме възможност да се похвалим за добри резултати. Президиума най-вероятно ще направи съответното съобщение и ще вземе решението, така че да можем да публикуваме данните. От трима генерални директори, всъщност двама, така да се каже, вече са жени, на което е чудесна рекапитулация. Господин Галвин, вие имате думата. Uh, <clears throat> благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, благодаря на всички за тази възможност да представя ежегодния доклад за 2018 година. Припомням, че финансовият регламент задължава на институциите да бъдат представени ежегодни доклади е, с броя и вида на проведените одити с препоръки и резултатите от тези препоръки. Докладът описва мисията на службата за вътрешни одити, професионалните стандарти, които тя е, спазва и начина на организацията й. Е, искам също да кажа, че тук се посочват и постиженията, недостатъците, препоръките и препоръчаните действия. Това е процес на непрекъсната диалог и взаимодействие с цел постигане на консенсус за действията, които да бъдат предприяти. В раздел 3 на доклада е описана одитната работа през 2018 година – както и а, как се подбират темите за одит на основата на рисковия профил на организацията. Основният цел на този анализ е да се изведат приоритети за разпределение на ресурсите, те да бъдат насочени там, където има повече рискове и където е необходимо повече внимание. Сега ще ви кажа какви задачи сме изпълнили през 2018 година одит на поддръжката и обзавеждането на сградите. Това е от основно значение за строителната политика на парламента. Одитната служба има четири основни цели в тази връзка. Първо, поддръжката да е такава, че сградите на Европейския парламент да пред... съставляват здравословна и приятна среда за работа на парламента и на служителите. Второ, инциденти, които са имали разрушително действие. Трето, рентабилност и четвърто, стратегически решения, които да се вземат на основата на достатъчно информация и докладване. Одитът потвърждава, че Генерална дирекция ИНЛО чрез редовната си поддръжка на сградите гарантира здравословна среда за работа на всички парламентаристи и всички служители на парламента. Дадени са и действията, които са предприяти от Генерална дирекция ИНЛО в отговор на доклада Балаш, но се препоръчва укрепване на стратегическата работа и по-добро управление в бъдеще следните три направления. Първо, укрепване на поддръжката на сградите чрез прилагане на цялостна политика, е, чрез структуриран и единен многогодишен план. Тук е необходимо средносрочно и дългосрочно планиране за всяка сграда. Второ, да се увеличи увеличат гаранциите за рентабилността и ефективността на поддръжката, като се ограничи разчитането на външни доставчици. Трето, подпомагане на вземането на решения за поддръжката. За да се решат тези три въпроси, ние сме изготвили с генерална дирекция ИНЛО 8 точки в план за действие с цел преодоляване на недостатъците или укрепване на съществуващата дейност. Също така сме направили одит на информационните и комуникационни технологии в парламента. Основната оценка е, че защитата на информационните и компютърните технологии в парламента дава достатъчно гаранции за това, че се опазват системите, с които работи парламентът, че могат може да се реагира ефикасно на големи кибератаки и да се преодоляват техните последици. Е, през септември 2015 година беше изготвен план за информационните и компютърните технологии, което след това доведе до още три инициативи. Рамката за киберсигурност, информаци... Е, е, управителен съвет за информационната сигурност и назначаването на главен служител за сигурността на информацията. Вътрешният обдит установи, че до сега парламентът има ограничен капацитет да поддържа е, своята огромна информационна инфраструктура и приложения срещу киберзаплахи. Има място. Първо, за укрепване на управлението на системата за управление на сигурността чрез насоки и чрез мерки, като създаване на институционна система за информационната политика. Второ, наблюдение на информационните активи на организацията, включително компютри и мрежа. Трето, откриване на ненормални събития, инциденти и капацитет за реагиране. За да се решат тези въпроси, е, сме направили план за действие в 12 точки, 7 от тях посветени на големи рискове. Тук основният ни събеседник е бил Генерална дирекция ИТЕК. Като част от средносрочната стратегия, е, трябва, разбира се, да се извършват одити и на служителите. Направили сме втория от два одити за спазване на регламента за персонала и за работата на служителите. Тук е, естествено обърнахме внимание на семейните надбавки, е, надбавки за деца, надбавки за образование на децата и прочие. Обърнахме внимание на отделните права на служителите, като сме се старали да извършим оценка на ефективността, ефективното функциониране на системата за надбавките. Няма системни грешки тук по отношение на анализираните семейни надбавки. Също така сме констатирали, че като цяло това, което е отчетено при първия одит за контрола в тази сфера е валидно и сега има документация за процедурите, трябва да има пълнота на документацията в подкрепа на вземаните решения. Работната програма за 2018 година след ежегодния риск, анализ на риска беше направен един магазин в Люксембург. Той продава е, материали на парламента и е, той се характеризира с по-специфична дейност. Това е търговска дейност. Тук има проблеми е, с вътрешния контрол, което доведе до проблеми в финансовите отчети. Основната ни цел е била да направим оценка на контролната среда, на контролната дейност и е, доколко е адекватен надзора на органа за вътрешно управление. Второ, трябваше да преценим е, дали финансовият регламент е спазен при функционирането на магазина, дали се спазва данъчното законодателство и е, това доведе до работа с външни оценители. Трето, дейността, надзора и контрола трябваше да бъдат преценени на плоскостта на специфичните правила, приложими за тях. Е, всяка от тези цели беше предмет на нашия одит на магазина. Направихме план за действие с 26 точки в съгласие с нашите събеседници. Тези 26 точки се отнасяха до 20 области на завишен риск и 6 области на сравнително минимален риск. До края на тази година е, ще бъдем уведомени за корективните, поправителните действия, които ще бъдат предприяти в отговор на нашите препоръки. Финансовият регламент е, бе изменен през 2016 година. Ние сме анализирали тези изменения и за това направихме одит е, на изпълнението на поръчки и договори в службата за кетеринг. Това въжи за парламента в Брюксел и в Страсбург. Направено бе оценяване на договорите с външни изпълнители. Има и концесионни договори, като според някои от тях концесионерът може само да експлуатира обектите, като поеме пълния риск за тяхното функциониране. Тук имаме три основни цели – спазване на действащото законодателство, надежност на информацията, включително архивната такава, и ефективност и економия на предприятите действия. Неодавна направихме предварителните препоръки в резултат на този одит и все още е, сме в диалог с компетентните служби е, преди да издадем окончателния си одит. Направихме и 4 консултации през 2018 година. Те са със съвещателен характер, по искане, което е отправено до нас и винаги с ограничен обхват. Докладът съдържа препоръки, които имат изцяло консултативен характер, където не е необходимо вътрешната одитна служба да извършва проследяване. Първо, става дума за контрола върху делегациите и повишаването на сътрудничеството между делегациите и комисиите. Генерална дирекция Експо ни поиска да направим обща оценка на това сътрудничество и потенциала за неговото развитие. Смятаме, че е, системата на сътрудничество и взаимодействие е от голямо значение за законодателния процес. Има 6 препоръки в резултат на одита за повишаване ефективността на отчетната дейност и за е, повишаване на сътрудничеството между делегации, комисии и други заинтересовани структури структури. По втората консултация Генерална дирекция СЕЙФ поиска съвет за бъдещото създаване на а, система за оценяване на качеството в тази генерална дирекция. Ние анализирахме поискане на тази дирекция, мотивацията, обучението на персонала. Докладът ни съдържа 6 препоръки, включително създаването на политика за качество, аспекти на функцията за оценяване на качеството и мерки за повишаване на мотивацията на персонала. Третата консултанция бе по искане на Генерална дирекция ИТЕК. Те искаха независим съвет за един техен проект за хибридни информационни средства, които съчетават белезите на десктоп и мобилни устройства. Е, те дават възможност също така достъп, да има достъп до приложенията, информацията на парламента във всеки момент от всякъде. Широкото внедряване на такава технология трябваше е, да бъде оценено от наша страна. Второ, трябваше да се прецени дали да бъдат заменени множеството дадени вече на потребителите устройства Трето, препоръчахме е, да се направят пилотни проекти преди внедряването. И четвърто, е, разисквахме е, стратегията за недопускане на кражби и загуби на такива устройства. Четвъртата ни консултация беше във връзка с инициативата от октомври 2017 година за разширяване на информационната осведоменост институциите трябва да се подготвят по-добре да отговарят, да откликват на атаки срещу своите информационни технологии. Направихме препоръки в три области. Първо, да се гарантира допълнителна защита на информационно-технологичната инфраструктура, първи, първото огасване, масово огасване на оборудването се е дължало на недобро функциониране на един пожарогасител. Второ, необходима е защита на критичните информационни системи и да се гарантира връзката между тях във всяко време. Трето, необходимо е място инфраструктурата за информационни и комуникационни цели да бъде подслонявана някъде в подходящи помещения. Ще спомена също, че ние сме валидирали а, и сме проследили а, как са изпълнени препоръките на предишни одити. През 2018 година сме потвърдили, валидирали сме а, изпълнението на 76 препоръки. Тук институцията се е съобразила с нашите препоръки. Има също една препоръка, свързана с прехвърлянето, недопустимо прехвърляне на средства по бюджетни пера. Продължили сме да следим рисковия профил на действията, за които сме издавали препоръки в миналото. Знаем кои такива действия са високо рискове. През 2018 година сме планирали два одита за 2019 година, които в момента се осъществяват. Единият е за надбавките на асистентите, а другият е за това, което се изплаща за посещения на външни групи. И съвсем а, накратко, госпожо председател, ние имаме собствена програма за гарантиране на качеството, която ни задължава да се подлагаме на външна оценка – която да бъде извършвана на всеки 5 години от външен независим субект. Последната такава оценка е извършена през 2016 година и бяхме сертифицирани като а, работещи високо съответствие с професионалните стандарти. Програмата, изпълнена през 2018 година, предвижда да консолидираме тези резултати в бъдеще. В доклада също е посочена ролята на така наречения одитен панел, който следи процесите на контрол на риска от страна на управлението и ги съпоставя с най-добрите примери от практиката на корпоративното управление. В заключенията на доклада се констатира, че през 2018 година нашата служба е допринесла за спазване на принципа на доброто финансово управление, по-специално ефективност, ефикасност, добро управление на службите. И най-сетне искам да потвърдя, че моята независимост не е била засягана или компрометирана през 2018 година. Искам да благодаря на колегите от Одитната служба и на главния секретар за подпомагането им през 2018 година. Радваме се на прекрасно сътрудничество и е, в момента двата одита, които извършваме, също се ползват с такова чудесно сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви много, господин Галвен, за това детайлно представене. Сега ще дам думата на колегите. Най-напред има думата докладчикът госпожа Грапини. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо председател, господин генерален секретар, господин заместник председател на парламента, уважаеми колеги. Приветствам факта, че днес можем да обсъждаме добрите неща, които са се случили в Европейския парламент, както и онези неща, които трябва да бъдат подобрени. И тогава го правя в присъствието на Сметната палата, на генералния секретар на парламента и на заместник председателя на парламента, отговарящ за бюджета. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за техния принос. Аз се отбелязах направените от тях бележки. Освен това, се отбелязах и отговорите, които бяха получени от Генералния секретарят на парламента. Искам да благодаря на вътрешният ни аудитор, който направи много пространно и обосновано представене на дейността, както и препоръките, които бяха направени, които заслужават да бъдат включени в нашия доклад. Освен това, приветствам присъствието на заместник-председателя на парламента, господин Перейра. Радвам се, че можем да се сътрудничим и да имаме много тесни взаимоотношения. Искам да благодаря на генералния секретар за неговото изказване тук, както и за участието ми в предходни изслушвания, както и за писмените отговори, които ни изпрати. Най-напред бих искала да кажа няколко положителни неща, които наблюдаваме. Аз се чувствам привилегирована за това, че можах да изготвя този доклад, тъй като ни дава една панорамна снимка на състоянието. Искам да подчертая и това, което беше казано от заместник-председателя на парламента – трябва да отчетем работата на Генерална дирекция по комуникации. Имахме е, изключително високо участие в европейските избори, увеличение с 8% на избирателната активност. Мисля, че Генерална дирекция е, КОМ свърши много работа е, и също успя да привлече внимание към вебсайта на Европейския парламент. Резултатите бяха много добри. За да може европейските е, граждани да проявят по-силен интерес към европейските въпроси. Приветствам е, също и усилията на генералния секретар да създаде по-добри условия на труд е, в парламента и в Страсбург чрез закупуване на ново оборудване, но вместо да се закупи такова оборудване в миналото, приветствам факта, че сега те се вземат на лизинг, което има своите предимства. Онези, които са прилагали тази система преди, знаят какви са предимствата й. Ние гарантирахме също въпроси, свързани с околната среда, с економиката, с здравето и с, с сътрудниците. Преди 5 години, когато дойдох тук за първ път, бях шокирана колко малко е пространството, с което разполагат сътрудниците ни. Искам да информирам колегите, че от предходното изслушване на генералния секретар Клаус Веле в комисията КОН се среднах, срещах с девет директори до момента. Е, все още ме предстоят някои срещи. Посетих някои от сградите в Страсбург, както и тук в Брюксел. Разгледа ги подробно. Искам да приветствам откритостта, с която се подхожда от страна на дирекциите Те бяха много откровени в отговорите си. Искам да ви поздравя, господин генерален секретар, че разполагате с такъв отличен персонал, който да ръководи генералните дирекции. Все пак трябва да кажа, че имаше една червена нишка, която преминава през всички генерални дирекции те имат проблеми с персонала, те не искат повече пари, те искат да имат повече работни места, тъй като се забелязват някои проблеми. Първо, има доста хора, които се разболяват Аз нямам а, точна цифра, но има така наречения бърнаут сред служителите. Има и също прекомерната натовареност води до намаляване на качеството сред служителите. Не зная дали разполагате с някакви точни данни за бърнаут или за изтощение, от което страдат служителите, какъв би бил процентът на заболявания, свързани с изтощения сред служителите. Ние сме достигнали до най-низкото ниво на брой на служителите и това има сериозен ефект. Хората страдат от изтощение, има забавене, има също проблеми с възстановяване на разходите, с включването на договори с сътрудниците. Има забавения, имаме проблем също и с наличието на преводачи. И мога да ви поставя въпроса дали е направена оценка, за да се направи оценка на натовареността с работа. Дали сте направили подобна оценка за всяка генерална дирекция. И дали навсякъде пропорционално е разпределена работата, тъй като е важно да има справедливост, когато се стига до съкръщения. Тези съкръщения могат да се правят само до определено ниво, преди всичко да започне да се отразява негативно. Освен това, говорим и за привлекателността на парламента. Поне за някои държави членки вече е трудно да се набират устни преводачи или пък други служители, тъй като институцията не предлага достатъчно конкурентно възнаграждение. Те не са мотивирани да се преместят в Брюксел, тъй като ще печелят по-малко в Брюксел, отколкото в собствената си държава. Става дума за определени държави членки. И искам да ви попитам дали предвиждате някакъв анализ по този въпрос. Освен това, има дисбаланс, който се отнася до географското разпределение на служителите. Тук, може би, трябва да видите по какъв начин може да се възстанови баланса. Вие говорите и за баланс между половете. Това е, тук има подобрение в сравнение с предходни години. Все още имаме дефицит сред постовете за генерални директори. Нещо друго, което искам да спомена, се отнася до трудните условия на труд на служителите, което може би е, води до е, ситуация, при която е, ще ни е необходима повече комуникация с синдикатите в Европейския парламент. Има генерални дирекции, които искат да имат такива по-добри взаимоотношения с синдикатите, хоризонтална комуникация, мобилност на асистентите, също тези открити работни помещения. Трябва да има повече, по-добра комуникация и това би било нещо полезно според мен можем да си комуникираме и да се сътрудничим по-добре с синдикатите, което може да допринесе за решаване на някои от проблемите. От дискусиите с генералните дирекции се появи още един конкретен въпрос. Вие накратко се спряхте на него. Става дума за бюрото ни във Вашингтон. Забелязах, че там са назначени 12 души. Те са повече, отколкото в повечето от е, бюрата за връзка в Европейския съюз. Въпросът се това дали те имат повече работа, защо имаме нужда от повече служители във Вашингтон, отколкото в държавите членки и каква е целта на това бюро в е, Вашингтон, дали има по-различни цели, отколкото тези, които е, се изпълняват от офисите на парламента в държавите членки. Има ли планове за създаването на други подобни бюра извън Европейския съюз. На последно място, но не и по значение, има проблеми с качеството на услугите в някои области. Има проблеми също с ценовите, цените в столовите. Те значително се увеличиха, но това не беше последвано от подобряване на качеството. Има и други поводи за недоволство сред служителите. Аз отчетох вашите писмени отговори. Също бих искала да чуя коментарите на колегите, както и техните въпроси. Аз ще подготвя поредица от препоръки в окончателния ми доклад и а, ще се базирам също и на това, което ще чуя тази вечер от колегите и от нашите събеседници. Благодаря ви много, госпожо председател, за това, че председателства този дебат. Искам да благодаря на господин Русо, на господин Веле, на господин Галвин, както и на заместни председателя на парламента, господин Перейра, който ни представи някои много конкретни данни. В моя окончателен проект доклад доклад ще имам предвид всички тези въпроси, както и други въпроси, които ще се повдигнат от колегите. Благодаря ви, госпожо Грапини. Сега давам думата на господин Веле, за да отговори на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за е, любезните думи, за подобряване на условията на работа и за депутати и за асистенти в Брюксел, както и в Штрасбург. От 40 години работим е, при доста трудни условия на труд в Страсбург, а сега вече имаме отделни е, кабинети и за асистентите, което действително е голям напредък. И сега по въпросите, които зададохте. Развитието на персонала. След Лисабон вече има е, повече признание за новите потребности на парламента във връзка с новите задачи по отношение на рибо, рибарството, международната търговия и така нататък в администрацията обаче е, трябваше да бъде съкратена с 7% е, миналата година. Това бе в рамките на междуинституционалното споразумение с съвета и с комисията. И освен това трябваше да засили малко е, пък персонала в е, комисиите. Е, така че е, като цяло обаче съкрещенията на персонала естествено се забелязаха. До голяма степен се опитахме всъщност е, това да стане по пътя на е, така, преструктуриране на някои от длъжностите или, да кажем, преминаване от е, една категория служител към друга в отделните степени, но при всички положения това бяха така, доста сериозни трансформации в, на, в сферата на човешките ресурси. Естествено, имаше и доста случаи на заболявания, но медицинската служба не предоставя справки и конкретни данни за причините за отсъствие по медицински съображения. В някои случаи, когато става дума за по-дълго отсъствие по медицински съображения, по здравни съображения, не се свързваме с колегата, който отсъства. Възможно е в крайна сметка да става дума за болести, които не са, така да се каже, в сферата на традиционните класически заболявания, Правим го и за да помогнем на човека. По отношение на различните служби в парламента се проявяват различни проблеми. При последната реформа на устава бе създадена нова категория АСТСЦ, става дума за категория служители – това бе една по-диференцирана категория от АСТ, но поради така, нивото на заплащане просто нямахме кандидати. И на практика нямаме служители в тази категория. Още повече, че в Люксембург, да кажем, където се обявиха тези места, стандартът на живот е доста по-висок и хората не, не се чувстват привлечени и е, мотивирани. Ще трябва при следващата реформа на правилника за, държав... за служителите на институциите да коригираме нещата, защото на практика ние направихме реформа, която обаче не, не можем да осъществим по споменатите вече причини. И също времено в някои държави членки просто а, вече не се е, е, така, набират нови служители, да кажем в скандинавски страни, в е, Обединеното кралство Швеция най-вече. Дори когато човека отговаря на всички условия с познания по трите езика в достатъчна степен и специализирани познания, няма нови постъпления. Това се дължи на така, промените в правилника за, държав... за служителите на институциите. Доста намалихме заплащането, най-вече за новоназначените и е, за хората една такава длъжност вече не е много привлекателна. Да кажем, става дума за специалисти в е, е, сферата на информационните, информационните технологии или архитекти с опит и други. Е, е, специалисти не можем е, да ги спечелим с е, степен АД5. Ако нещата не се променят, просто няма да можем да отговорим на изискването за географски баланс. От някои държави членки няма да имаме служители. За някои от държавите членки все още сме достатъчно привлекателни, но за други не какво може да се направи. Естествено, при следващата е, реформа на е, правилата за държавните служители да имаме предвид това и за нивото на заплащане, но също и когато става дума за е, обявяване на места в рамките на ЕПСО, да си дадем сметка, че процедурата продължава много дълго а, специалисти с добра квалификация просто не са готови да чакат 2-3 години или а, е, и приемат и други предложения. Така че ще трябва да променим нещо и по отношение на бързината и на е, продължителността на процедурите. Така че, що се отнася до географския е, баланс, действително забелязваме разместване. Е, имаме от млади служители е, сред новоназначените, които дойдоха от новите държави членки е, след 2007 година и 2004 година, но и така също времено като че ли известно отдръпване и от е, е държавите членки, е, които през 2004 се присъединиха. Защо? Защото трябва е, назначават на АД5, след това, е, ако искаш да станеш ръководител на отдел или на звено, трябва да имаш по-висока категория и така нататък. Естествено, Имаше случаи, в които направо започнахме да обявяваме конкурси за ръководител на отдел. И там имахме двама генерални директори от Централна и Източна Европа, една полска генерална, генерален директор, жена от Полша и един от Словения. Така че имаме е, от Словения генерален директор е, за писмените преводи и генерален директор за устните преводи е, от Полша. И това на практика е, означава, че през 2004 година тези хора направо са започнали да работят като ръководители на отдели и са успяли е, през годините да стигнат до генерален директор. Той ще трябва да променим е, нещо в е, правилата за служителите. Естествено, асистентите е, дълго време бяха в една много незадоволителна ситуация. 10-15 години да останеш само асистент и да не можеш да растеш, естествено не е добре. Не е хубаво да не можеш да станеш администратор и да растеш в иерархията. Сега вече предвиждаме в рамките на 4 години, след като обсъждахме нещата доста задълбочено, да променим нещата. И по този начин да насърчим мобилността не само мобилност от е, една институция в друга или от една държава член в друга, е, но и е, в рамките на едно работно място, така да се каже, на една институция. В някои случаи просто хората не могат да останат в другата държава член или да останат тук, защото, да кажем, имат член на семейството, за който трябва да се грижат или имат деца, партньора в семейството не може да поеме грижите за тях и така нататък. Но като цяло, по отношение пък на условията на труд, за много от служителите нещата се подобриха, особено в сградата Мартенс, защото там има не само достатъчно офиси, но и защото има и общи помещения имаше по отношение на Генерална дирекция персонал, да кажем, някои оплаквания. Ставаше дума за конкретни проблеми в единия от етажите, но като цяло служителите са доволни. И въпросът сега е как можем действително да постигнем равнопоставеност и в това отношение. Бюрото във Вашингтон. Да, той е малко по-малко от Рим. В Рим имаме всъщност най-много персонал в бюрото, но Вашингтон естествено е мястото, в което имаме достатъчно персонал, защото там изпращаме най-голям брой делегации. Е, доста делегации от Вашингтон пристигат тук в Брюксел и Страсбург. Трябва да се пред, подготвят нещата. Освен това, не всички, но някои от е, хората във Вашингтон е, проявяват интерес към Европейския съюз и ние желаем да го поддържаме. Независимо от това, че в момента ситуацията е малко по-сложна. И по тази причина персонала във Вашингтон е важен. Е, последното бюро взе решение и за други бюра в Азия и в Африканския съюз, там където се провеждат, така да се каже, многостранни срещи. И е, смятаме, че трябва да изпратим е, служител и в парламентарната асамблея на ООН към Общото събрание на ООН. Но не повече от един, двама, максимум трима служители. Е, що се отнася до Обединеното кралство, на последното заседание на бюрото е, решихме, че трябва да запазим бюрото в Лондон. 3,1 милиона са европейските граждани в Обединеното кралство. Ние при всички положения желаем да останем в контакт от външно-политическа гледна точка не можем да разглеждаме Обединеното кралство като, така да се каже, външен субект. Напротив, това е един партньор, с който тясно ще се сътрудничи и това бе решението на бюрото. Лондон ще се запази и в края на 2020 година ще приключи работата в Единбург. Ще трябва да се променят някои неща в положителна посока. Ще видим как точно ще се развият нещата в, по отношение на сградите с оператора, с изпълнителя. Преминаваме към докладчиците в сянка. Нека да се опитаме максимално конкретни Давам думата на господин Дойч. Tisztelt elnök asszony, kedves eh, kollégák, tisztelettel eh, köszöntöm alelnök urat. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, благодаря ви, ви за това, че ми давате думата. Поздравявам много сърдечно всички и генералния секретар, и заместник председателя на е, парламента, и вътрешния аудитор. В началото още ще кажа нещо, което, ми, е- което е важно за мен. Намираме се в процедура на освобождаване от отговорност от доклада на Сметната палата оставаме с добри впечатления. Става дума за средства, които ние получаваме от данакоплаците и ко които изразходваме тук в Европейския парламент. И естествено трябва да се погрижим те да бъдат е, изхарчени по предназначение и е, ефикасно, ефективно, редовно. Има обаче и някои въпроси, които се отнасят до работата по същество. В при повечето въпроси и случаи всъщност не става дума за установена грешка, но когато говорим за услуги, е, трябва да е, говорим конкретно. Благодаря е, още от сега сърдечно за отговорите, които ще получа от и днес от генералния секретар, а благодаря и за писмените е, отговори на писмените въпроси. И ето стигаме отново до географския баланс. Не е просто естествено е, да се реши този въпрос. Никак не е лесно. Генералният секретар прави всичко възможно, за да има някакво равновесие. Е, старае се и заместник председателя на парламента но става дума за нещо, което е, е много съществено. Страните присъединили се през 2004 е, година. Нека ги разгледаме. Да видим първо как стоят нещата с е, Полша. В сравнение с 2009 година, когато е имало двама ръководители на отдели от Полша, в парламента. След това през 2018 те стават 6. 18 обаче са били е, е, 2009 година ръководителите от Испания, а през 2018 33. Ма. Е, Добре, не че имам някакви проблеми с испанците, нито с поляците, но питам все пак. Разликата е доста солидна. Разбирам, господин генерален секретар, нещата са сложни. Естествено, служителите трябва да имат опит, квалификация и така нататък. Що се отнася до АД-9? Между 2014 и 2019 година е имал 30 новоназначени, 6 германци, 6 италианци. Много обичам италианците и германците и ценя много добре и двете националности, но добре, 30 са е, вакантните места и повече от половината в крайна сметка се предоставят на германци и италианци. Най-вероятно всичко това става с е, добри намерения, както се казва, но само с добри намерения не се върши работа. И затова ще ви помоля, господин генерален секретар, е, да ви погледнете таблица Q, Q 48. Ние получихме тази справка, но тя не показва ясно нито степените и категориите на заплащане, нито принадлежността към определена държава член на служителите. И възможно е нещо ние да не се ориентираме правилно и да не разбираме нещата ще ми помогнете. И така, като поглеждам документите, виждам е, тук едно перо разходи за устен превод. В 500 евро за е, устен превод на испански. А иначе устен превод на румънски 250 евро. Харесва ми испански и румънски, но не мога да си представя, че да превеждаш устно на испански е два пъти по-трудно, отколкото да превеждаш на румънски. Е, Разбирам, че става дума за определени процедури, но все пак в някакъв формат ще трябва да поговорим за тези неща. Ние сега говорим най-вече за начина на изпълнение. Добре. Кои услуги са добре обосновани в контекста на Европейския парламент и кои, меко казано, изобщо не са, е, така да се каже, обосновани и е, няма нужда от тях. Информационните центрове в Европейския съюз извън Европейския съюз е, трябва да се разгледат също. 750 са депутатите, но не тези информационни бюра всъщност е, не са на е, депутатите, те са, така да се каже, за гражданите. Ние нямаме информационни бюра в е, САЩ, нали? Господин Бойер, има думата. Моля вие да бъдете малко по така ако е възможно. Благодаря, госпожо председател. Аз съм в особено положение. От една страна съм член на нашата комисия, но също но като квестор на парламента с, с Силва Перейра съм член на бюрото на парламента. И Имам въпроси, които може би не е подходящо да бъдат отправени към колегите, които са тук. Благодаря, господин на генерален секретар, за това, което правите, за качеството на работата ви, за всичко, което ни позволявате ние да правим при изпълнението на функциите си. Бюрото на парламентът и вие заедно водим някои битки, които са ни ангажирали много надълбоко и които са много важни за нашите съграждани. Първо, екологичният отпечатък на нашия парламент. Там остава да се направи не, по-малко, не малко. Е, равенството на половете, вие говорихте за това, също символен, символичен въпрос за днешното общество. Равновесието между личния и професионалния живот до някъде свързано с предишния въпрос, но не винаги. Езиковото многообразие решаващ фактор, който позволява днес аз да се изразявам на собствения си език и всички да ме разбират. Всичко това е свързано с прозрачността. Прозрачността и нашите интереси, както и прозрачността, свързана с нашите интереси, нещо, което бе дълбоко подчертавано по време на предизборната кампания. Благодаря за точността и изчерпателността на отговорите, които дадохте до тук. Като новоизбран член на парламента имам десетина въпроса, включително и като квестор за начина по който функционира едно или друго. Когато дойдох, намерих някои неща, които ме изненадаха приятно, други, които ме изненадаха неприятно, но понеже а, сега съм избран, аз ще задам по-конкретните си въпроси следващата година. Само два ще ви задам днес. Първият е свързан с една, според мен, тревожна ситуация, психологически тежка, свързана с колегите от Великобритания, в нашия парламент, които от дълги месеци са в състояние на несигурност. Говоря не само за депутатите, за всички служители. Е, в известен смисъл в политиката несигурността е константа, но тук говорим за парламентаристите, за техните асистенти, които са в състояние на несигурност, нестабилност и те намират психологически трудно справенето с тази нестабилност. Искам да запитам какво можем ние, какво можете вие да им предложим, да им предложите, за да ги подпомогнем при тази атмосфера на несигурност, професионална несигурност, която е доста тревожна за тях. Това е първият ми въпрос. И след това, във връзка с отговорите, които вие ни дадохте на предварително зададените въпроси, бях изненадан от отговора ви на въпрос 69. Там е свързан връзка, има е, правомощието на политическите партии е, да влияят върху ежегодния доклад за дейността. Отговора ви намирам за обезпокоителен. Мисля, че ние дължим при прозрачност. Още повече европейските партии е, се радват на публично финансиране. За мен е очудващо това, Тоест не разбрах по какви причини политическите партии не могат да влияят върху доклада за дейността. Ние тук в бюджетната, комисията по бюджетен контрол бихме искали да имаме такава информация. Благодаря, господин Фройнт. Също ви моля да бъдете кратък, тъй като имаме осигурен превод само до 18 часа. Благодаря ви, господин генерален секретар, за това, че сте тук, за да отговорите на а, нашите въпроси устно. А, благодаря и за въп... отговорите на писмените въпроси. Ще задам обаче някои доуточняващи въпроси. А, законодателния отпечатък, така да се каже, ще, е, въпрос две. Хубаво е, че в момента можем да проведем срещата при открити врата – още при последната среща стана дума за това, че ще трябва да се подобри е, доста дейността по тази цел – и по този инструмент. В средата на законодателния период, казахте вие, на легислатурния период, е, не, е, ще трябва да се разгледа, така да се каже, ефективността на този инструмент. Ето сега сме в началото на, следващ, на поредния легислатурен период. Искам да знам какво точно възнамерявате да предприемете, за да се подобри работата на съответните служби Знае от е, комисията, че вие е, бихте желали да ползвате, така да се каже, и то безплатно, структурата, която е създадена в е, комисията и тук в Европейския парламент и да могат е, е, по този начин да се ускорят и облегчат нещата във връзка с е, срещите с убийсти между депутати и различни организации. И освен това, кодекса на поведение и начина по който ще се уредат нещата с следващите служби и длъжности на депутатите, които напускат Европейския парламент – на Те имат определени ангажименти, които се отнасят и до периода след приключване на депутатската им дейност. Как ще се уреждат тези въпроси? 72-73 въпрос. Въпроси свързани с защитата на лица, подаващи сигнали. Ние се ангажирахме с тази защита и ще трябва сега действително да изпълним обещаното както в публичната администрация, така и в други сфери от живота. Ще трябва при всички положения да продължим с действията в тази посока. Изостанахме. Винаги сме се борили в крайна сметка за правата на публичната администрация в цяла Европа е, ОЛАВ смята, че трябва да има възможност за анонимно подаване на сигнал, е, когато има установени случаи на корупция или на е, злоупотреба със средства. Чудесно би било и служителите тук да имат тази възможност в Европейския парламент, особено акредитираните асистенти се намират в едно доста неблагоприятно положение в е, трудовоправните отношения с депутатите. В е, правилника за персонала, като че ли не отчитаме тези особености. Акредитираните асистенти, които са подали сигнали, поне до сега е, практиката показва това съвсем ясно. Те са били уволнявани, губили са работата си. И какви са последствията? Никой вече не желая да подава сигнали. През 2017-2018 година не е имало подадени сигнали. Страхувам се, че това сме установявали и в случаите на тормоз и най-вече на сексуален тормоз, че е, така се разпространяват страховете е, във връзка с е, оплаквания или сигнали от страна на служителите, за които могат да пострадат след като са се оплакали ще трябва да потърсим защита за тези хора и в случаите, в които става дума за корупция и за злоупотреба за средства и за тормоз, включително сексуален тормоз. Е, в никакъв случай е, не можем да оставим нещата така, без да защитим е, лицата, подаващи сигнали. И сега стигам до възстановяване на разходи. В писмения отговор към този въпрос сте посочили, че 15 депутати е, всъщност не са платили сумите, които са им поискали, тъй като са били неправомерно изразходвани. Струва ми се, че да, 15 естествено не е чак толкова лош резултата, но би трябвало да подобрим нещата. Въпросът е колко депутати са взели решение да е, открият една специална сметка, самостоятелна сметка за тези разходи и колко активни са депутатите – е, по отношение на задължението да е, възстановяват средства, които, да кажем, не са били правомерно използвани или изобщо не са били използвани от тези специални сметки. Е, познавам депутати, които твърдят, е, че така са били информирани, че е, неизразходваните средства по тези специални сметки на депутатите, така да се каже, е, общи разходи или общи суми, просто не се възстановяват. Страхувам се, че не е точно така. Особено когато говорим за пестене на ресурси два пъти два влака на час, да кажем, биха могли в крайна сметка да решат проблемите с транспортирането на депутатите и ще бъде много по-ефтино, отколкото автомобили. Да, до сега бях доста добра. Вярно, че 5 минути не са много, Господин Чеховски, моля ви да бъдете кратък. Не съм сигурен. Всеки път говоря по 15-20 минути. Знаете как приказвам. Но ще се питам. И така, първият въпрос. Първото нещо, което искам да кажа на Клаус Веле е благодаря за прекрасния диалог с вас. Не е толкова често някой на вашата длъжност да говори така открито с нас за нашите проблеми, тъй като те са много. И е важно да бъдете готов да дискутирате с нас. Аз съм бил дълго време свидетел на това, което правят други колеги в европейските институции. Много се радвам, че не сте така арогантен като тях. Второто, което намирам за необходимо да кажа е, че няма абсолютно никакво съмнение, че столът тук в Европейския парламент е страхотен, един от най-добрите в историята на парламента. Въпросът ми е следният. Европейският парламент има детайлни разходи за 12 та командировки в Страсбург през 2018 година общият размер на разходите е близо 27 000 11, т.е. 11 000 евро за 27-те държави членки. About the pension fund uh, in 2018 for... И второ, Бихте ли обяснили а, как се намаляват разходите там? Защото това е нещо, за което всеки път ни критикуват. Благодаря ви, че се образихте с краткото време. Аз имам също три въпроса. Ще бъда кратка. Не, защото не, не искам да съм любезна. Що се отнася до покриване на разходите на асистентите, които пътуват до Страсбурга, дневните за нашите асистенти са много по-низки, отколкото за останалите служители. Имаше решение на бюрото. Каква е мотива, който оправдават подобно решение? Повечето от асистентите трябва да е, ползват едно и също място за настаняване, за да могат да се съобразят с разходите. Дали генералният секретар и бюрото са готови да направят нещо, за да се сложи край на това неравенство. Вторият въпрос, що се отнася до ползите от споразумението за сътрудничество с Комитета на регионите, и економически и социален съвет. Говори се за до... това, което предоставя Европейския парламент в връзка с екстернализирането на писмените преводи. Бих искала да ви поставя въпроси дали средствата ще помогнат на тези две институции да екстернализират писмения превод и как обяснявате това, от кое перо в бюджета се вземат, кое оправдава подобно решение за трите страни, как се управлява от страна а, а, как може да се също обясни увеличаването с 60 работни е, места на службата за парламентарни изследвания, след като има 5% намаление на служителите в останалите. Благодаря ви. Имах също въпрос по отношение е, на сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Сега давам думата на генералния секретар за отговори. Да, ще се постарая да отговаря на въпросите, колкото е възможно по-подробно. Първо, въпросите на господин Дойч. Действително, е, различно е разпределението е, в, е, по отношение на ръководители на отдели, на директори и по-нагоре. Да, действително, е, при ръководители отдели преобладават испанците, при директорите германците. Ще видим сега е, как ще се развиват по-нататък нещата. Е, смятаме, че всички нови сътрудници е, и служители ще бъдат, е, е, ще започват кариерата си в институцията от АД5 и ще трябва да преминават от АД5, след това към АД7, 9 и така нататък. И ако е започнал работа като АД5, на практика няма да може да се кандидатира човека за ръководител на отдел. Държавите членки, които 2004-2007 се присъединиха към нас, на практика нямат, техните служители няма да имат шанс никога да станат ръководители на отдели. И затова АД 9, 11, 13, 15 държавите е, членки от източна Европа е, ще бъдат е, слабо застъпени в тези категории служители още дълго време. За държавите от 2004 година, да кажем, ще има все пак малко подобрение, но при всички положения в правилника за служителя има някои неща, които са заложени и не можем да ги прескочим в момента. Защо са различни така, нивата на заплащане? за различните езици по същата причина. Значи, ако някой е тук вече от 13, 15, 20 и повече години на работа, естествено при него заплащането е по-високо, защото е на по-висока степен в иерархията. Има депутати от 2004-2007 година. И тъй като нивото на заплащане в страните на происход на тези депутати е доста по-различно и по-низко. Те имат обикновено повече асистенти. По тази причина имаме и различен брой асистенти към депутатите. Нещата зависят в крайна сметка най-вече от стандарта на живот в държавите членки по отношение на ИТ сектора се опитваме естествено да е, уравновесим нещата и в бюрата, и в Страсбург, и в Брюксел е, да имаме достатъчно персонал, но естествено много важно е и на място да подкрепяме същото развитие. Депутати понякога имат 20, 30, 40 сътрудници на място – и а, е, до голяма степен, така да се каже, това са граждани, които помагат и на работата а, е, на Европейския парламент тук е, в Брюксел и Страсбург, а в някои от старите държави членки това вече е немислимо и невъзможно. Благодаря и на господин Бое, който постави въпроса и за езиците, за многоязичието. 24 са езиците, на които паралелно се работи Шест са езиците в ОНЕ. Там се превежда от 6 езика. А при нас се работи на 24 езика и това действително вече е достатъчно доказателство за многоязичието на Европейския съюз. Британските служители, последното бюро взе едно решение за тях – А, ние казахме, всички могат да останат да работят, могат да бъдат, така да се каже, повишавани, назначавани като генерални директори и така нататък. Няма да взимаме нови назначения, нови постъпления няма да има, но тези, които работят вече в европейските институции, те ще останат. И ние продължаваме да работим с тях. Имаме хора и в общата администрация и други. Е, хората няма защо да се страхуват за работата си. Сега политическите групи, е, там има малко по-различни е, ситуации политическата група, в крайна сметка, си е, така да се каже, господар в рамките на политическата група и там се решава в зависимост от това какво е мнението на ръководството, на политическата група. Някои могат да кажат, е, ние ще запазим британските служители, други обаче ще кажат, не с излизането на Обединеното кралство и вие напускате. Британските асистенти по принцип могат да продължат да работят за институциите – нито един депутат не е задължен да ангажира именно асистент от своята нация. Други депутати могат да решат да ангажират именно асистенти и британци. Но в повечето случаи мисля, че когато депутатите от Обединеното кралство напуснат парламента, ще напуснат и асистентите. Що се отнася до партиите? Не точно европейските политически партии са причината. Имаме, е, е, така да се каже, един независим орган, е, който отговаря за партиите и този орган е независим, както казах, да. Той получава някакви средства от, от бюджета на парламента, но до този момент не е уредено никъде, пред кой ще се, така да се каже, отчита този независим орган, дали пред е, е, парламента, дали пред е, някаква пред съвета и така нататък. Мисля, че в най-скоро време ще трябва в крайна сметка да уредим нещата с този така наречен независим орган, защото независимо от независимостта става дума за бюджетни средства и те трябва да се отчитат. Да, ние се опитваме естествено да решим нещата с инструментариума, който ще използваме, дали ще използваме, така да се каже, безплатно някаква структура на комисията или не. Имаше и идеи за самостоятелна структура Що се отнася до ангажиментите, които служителите имат, включително и депутатите, когато напускат съответно своите функции, да се съобразяват с задълженията си и да спазват сроковете, естествено можем само да апелираме към всички а що се отнася до лицата, е, подаващи сигнали, естествено, особено щекотлив е въпроса, когато става дума за акредитирани асистенти, защото а, е, при тях не можем да предложим, а, е, така да се каже, статут държавен служител. Но при а, тормоз когато става дума за достатъчно, така да се каже, сигнали и факти, които говорят действително за наличие на тормоз, в някои случаи депутатът заплаща всичко, което проистича от доказването на този тормоз. Е, ние казваме защо трябва последствията да са единствено за лицето, подаващо сигнал и за акредитирания асистент, който така и така е, е пострадал, тъй да се каже, и е бил тормозен. Е, от тук нататък заплащането му ще трябва да, си, да става от парите на самия депутат. Когато става дума за тези така е, безотчетни е, средства, е, те винаги се съхраняват в една втора сметка, специална сметка, която е свързана с възстановяване на някакви, да кажем, пътни разходи или нещо друго пътните разходи по една сметка, а безотчетните по друга. неотична неутралност, естествено всичко това е много важно. Ние имаме партньори, с които сме договорили различни услуги. 24 е, електроавтомобили е, ще се използват е, най-вече за пътуванията до Страсбург, но това е все пак един малко по-дългосрочен проект. Имаме вече такива договори, но най-вече ще можем а, е, е, да превозваме служителите а, е, с влаковете до Страсбург. При всички положения това става и сега. Инак, а, благодаря за комплиментите за столовата. Вкусовете са различни, но хубаво е, че има и такива, които са много ентусиазирани и вдъхновени от хапването в столовата. Сега, когато става дума за командироване и командировките в Страсбург, депутатите ще могат и директно да си вземат влака до летището, най-малкото, ако ще пътуват с самолет. Сега, разходите, дневни пътни и така нататък за Страсбург. 350 са кабинетите, тъй да се каже, за общата администрация. Малко се влушиха условията за общата администрация. Питаме се дали трябва всички служители от общата администрация в крайна сметка да пътуват. Всички служители, всички генерални дирекции ли трябва да пътуват? Най-вероятно ще намалим броя им. Пенсионния фонд, дефицита вече се е, редуцира, намалене с, с 120 милиона евро. Нещата зависят и от пазарните условия, защото пенсионните фондове е, инвестират в различни продукти. Когато общата ситуация на пазара е нестабилна или е, се развива зле, тогава това се отразява и естествено и на средствата в пенсионния фонд. Независимо от резултатите през тази година, смятам, че в е, обозримо бъдеще средствата по пенсионния фонд ще бъдат, така да скажа, до края на легислатурния период е, почти изразходвани и ще трябва да търсим някакво решение. Темата възстановяване на пътни разходи е, до Страсбург действително има три модела. От една страна възстановяване за депутати, след това система за възстановяване на разходите за служителите и за сътрудниците на политическите групи и след това трети модел за асистентите. Много интензивни дискусии водихме в бюрото на, на парламента трябва ли да увеличаваме или да не увеличаваме, това бе единия въпрос. И на второ място, трябва ли да приемаме една система, в която в крайна сметка депутатите да запазят тези три възможности и три модела? Но в крайна сметка взехме решихме е, да увеличим, е, така да се каже, е, нивото на възстановяване на разходите за пътуване, но също времено да запазим тези три различни модели. И на второ място вие зададохте въпрос за споразуменията за сътрудничество с Комитета на регионите и Економическия и социалния комитет. Да, тъй като вече съм отговарял на тези въпроси и съм се занимавал с цялото досие, познавам проблематиката. Естествено, имаме различни служби за писмен превод производителността в парламента на службата е, писмени преводи бе доста по-висока, докато е, в Комитет на регионите и економическия и социалния комитет е, нивото бе много по-низко. С стотина души можеше да се постигне същата производителност. И така затова екстернализирахме тези служби и то на, така да се каже, на една доста изгодна цена. Разбрахме се тогава, на времето, че е, е, сред е, младите хора, новопостъпилите, имаше доста млади хора, които действително просто са решили, че това е таланта им и те бяха талантливи. И направихме е, конкурс за нашата научно-изследователска служба. И тези 60 е, писмени преводачи, по тяхно желание, на практика, които които бяха кандидатствали за тези научно-изследователски служби на парламента, е, бяха прехвърлени в парламента. От друга страна, двата комитета получиха възможност да използват е, услугите на нашата научно-изследователска служба. Тя е по-голяма а Комитета на регионите и е, Економически и социалния комитет за първи път, така да се каже, имаха достъп до една такава служба, която предлага научни анализи, проучвания и изследвания. А също времено е, така намалихме и броя на служителите в е, дирекция писмени преводи. В бюджета и на двата комитета бюджетния ред бе около 2 милиона евро, което даваше възможност 200 милиона евро, което даваше възможност да се екстернализират някои от дейностите. И така. Сега всъщност се опитваме да увеличим малко тази сума, която първоначално бе определена. За всеки комитет вместо 1,2, 1,38, 1,48. Така беше е, договорено още в началото и се опитваме да бъдем коректни, т.е. да изпълним ангажиментите. А и един последен въпрос във връзка с сградите. Да, сградите в Страсбург. От декември ще започнем да а, използваме и новата сграда Аденауер, първо кулата, а след това до декември 2020 година цялата сграда ще бъде вече използвана. 60% от а, а, нашия персонал а, в Люксембург, извинете, действително ще отиде в сградата Аденауер. Имаме и стара сграда Аденауер. Там ще останат много малко от служителите. И града Люксембург ни е много благодарен за това, че в една от старите сгради ще могат да се настанят някои от прокурорите. Така че ние сме предвидили всъщност окончателно е, изпразване на старите сгради до 23-та година, малко преди края на следващата, е, следващия легислатурен период. И всички наши служители ще бъдат в новата сграда Аденауер. Старите 6 сгради няма да са ни необходими, включително и старата сграда Аденауер. И е, служителите в Люксембург ще разполагат вече в новата сграда с около 11 квадратни метра за всеки служител, както и тук в Брюксел. Благодаря. В заключение госпожа Грапини, ако желая да каже няколко заключителни думи, но ви моля да бъдете кратка. Мога само да благодаря и на двамата колеги, и на заместник-председателя, и на главния секретар. Благодаря на представителя на Сметната палата. Мисля, че дебатът бе много реалистичен. Господин Ждеховски, който говори за стола, вече не е тук, но въпреки неговото отсъствие, ще кажа, трябва да обсъдим всички свързани въпроси, включително при освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета, Сметната палата е на мнение, че няма проблеми. Но сме длъжни да подобрим положението по отношение на главите, които спомена. Господин генерален секретар, благодаря за вашата откритост. Благодаря, благодаря на господин Перера, на господин Веле, на господин Галви, на господин Русо от Сметната палата. Благодаря също и на преводачите, които ни отпуснаха повече време, за да можем да се разберем добре. Следващото ни заседание на 28 ноември от 9 до 12 часа в Страсбург. Благодаря ви много. Закривам заседанието.